Dear colleagues, 9.10, it is time to start. Уважаеми колеги, 10 минути вече минава от началния час. Време е да започнем със съвместната размяна на мнения на Комисията по международна търговия, Комисията по развитие и Комисията по околната среда с представители на Европейската комисия – относно оценката на плана за действие по отношение на прилагането на законодателство в областта на горите, управлението и търговията и прегледа на регламента относно и материал. Е, ще дам първо думата на, на колегата, заместник председател на Комисията по развитието Енрике Гереро Сантос. Добър ден, колеги! Какво прекрасно слънце ни огрява! в Брюксел, сякаш сме в Италия или в Испания, едва ли в Белгия. Е, така че е, известна жертва даваме днес. Е, събрали се тук в залата в 9 часа сутринта, но, но тази жертва, мисля, си струва. Усилията в името на околната среда и, разбира се, правата на човечеството е, да живее по определен начин в съгласие с природата. И в тази връзка, разбира се, възниква въпросът за нашето природно наследство, за горите, за дървения материал. Нашата председателка, е, госпожа Макаван, се извинява, че не може да присъства днес. Тя е от Великобритания. Едва ли е нужно да ви обяснявам подробно, защо тя днес е възпрепятствана да участва в нашето заседание. Благодаря ви във всеки случай за възможността да кажа няколко думи по тези важни въпроси на дневен ред. От известно време насам се полагат сериозни международни усилия, а и Европейският съюз, чрез плана си за действие за правоохранителната дейност в горите, на, на английски съкрещението е известно като флегт. Значи това е план за действие е, за правоохранителната дейност и търговията по отношение на горите. Е, това е така наречения е, регламент за, дърве, за дървения материал, за дървесината, който влезе в сила през 2013 година. И значи, казвам всичко това, за да кажа, че усилията на международната общност и на Европейския съюз способстват за намаляване на незаконната сеч и незаконната търговия с дървен материал. Разбира се, явлението не е изкоренено до край и от време на време наблюдаваме влушаване на проблема. Eh, Слияние върху околната среда, е, променя се начина на живот на общностите, живеещи в близост до горите. Като представител на Комисията по развитието, трябва да кажа, че ние отдаваме особено значение на доброволните споразумения за асоцииране е, между е, страните производителки на дървесина в Азия, Африка, Латинска Америка от една страна и Европейския съюз от друга. Е, в тези споразумения се включват положителни стимули и целта им е да се борим с корупцията, да налагаме закона там, където практиката е слаба. В някои случаи имаме е, така наречени провалили се държави, държави без държавност фактически, и, там се шири незаконната търговия с дървесина. Споразуменията, които вече действат и те първа ще бъдат сключвани, имат е, положително е въздействие върху процеса на реформа в страните партньорки. В някои случаи обаче споразуменията не се изпълняват правилно или спира буквално тяхното изпълнение. Причините за това са различни. Липса на политическа воля или неспособност на, на нашите е, партньори да освоят помощта, която и се предлага. Някои други страни обаче, като Индонезия, отбелязват значителен напредък в борбата с незаконната сеч. Наскоро Европейската сметна палата публикува доклад, в който се констатират някои празноти някои недостатъци в изпълнението на сключените споразумения и освояването на помощта от Европейския съюз. Европейската сметна палата призова, между другото, и Европейската комисия да представи една по, по-добра, по-ефикасна работна програма с ясни средносрочни и дългосрочни цели и със съответното бюджетно обезпечаване. Тоест, необходимо е да се мобилизират допълнителни финансови средства и още повече те да бъдат оползотворени както трябва, за да бъдат постигнати поставените цели. Днешното смесено заседание ни събира три парламентарни комисии и смятам това представя отлична възможност да размени мнения е, по доклада на Сметната палата, да видим как да, да преодолеем недостатъците, да видим каква оценка бихме могли да дадем на плана за действие на комисията за борба с незаконната сеч и търговия и да видим също така регламента, проекто регламента за дървесината. Трябва да се имат преди лица фактори, политическата стабилност в нашите е, страни партньорки, е, състоянието на околната среда, разбира се, и естествено жителите на въпросните райони би трябвало да могат да запазят препитанието си, е, така че да не се стигне до обезлюдяване. Давам думата на председателя на Комисията на Европейския парламент за международната търговия. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Е, разбира се, е, стратегията в международната търговия, основаваща се на реалната економическа стойност на разменените продукти, засяга и търговията с дървесина и въпроса за устойчивото управление на горите. И ние Определено проявяваме жив интерес към подобряване на положението, както току-що каза Енрики. Е, е, е, вярно е, че вече доста време от влизането в сила на плана за действие не ни е представена система за лицензиране. Предстои, надявам се, съвсем скоро да заработи плана за лицензиране в Индонезия. И това ще се окаже, надявам се, първата стъпка в правилната посока. Е, но, мисля, ние трябва да огледаме цялата глобална стойност на верига по, по нейните сегменти и отрасли, за да опазим горите и подобрим благосъстоянието на местните жители. Е, с нощи е, приключихме работата по проекто законодателство за така наречените конфликтни минерали, минерали добивани от конфликтни райони, именно с, с целта да обхванем цялата верига от добива е, до крайната преработка. Благодаря ви. Благодаря. Да видим сега докладите. Веднага ще дам думата на госпожа Лоренцо от Генерална дирекция ДЕВКО. Имате думата. Благодаря. Дали ще можем да видим на екрана иллюстрациите? Няма я още на, на екрана. Не се е появила. Така. Благодаря ви. Мисля, че, че това смесено заседание навременно и ни дава отлична възможност да обсъдим някои от въпросите по плана за действие. Няколко уводни екрана, за да опресним паметта си относно плана за действие за правоохранителната дейност в горското стопанство и търговия. Планът, знаете, е утвърден през 2003 година и е за борба с незаконната сеч и съответно търговия с незаконно добит дървен материал. Тогава а, а, планът е разработен от Генерална дирекция за развитието, сега ДЕВКО и, и а, Генерална дирекция околна среда с участието на държавите членки, виждате, и страните партньори. Двояка е целта на този план за действие – от една страна организация на управлението на горското стопанство е, и от друга страна търговски отношения в световен мащаб. И, и как, това е предимство, но трябва да кажем и редица от затрудненията, свързани с този план за действие, с, с, проистичат от, от този двоен негов характер. В известен смисъл това е един новаторски инструмент. Това не е традиционна програма за развитие. Е, е, един комплексен пакет, състоящ се от политически елементи, от нормативни елементи. Виждате различните направления на дейност, организационна структура, участие на частния сектор, финансиране и капиталовложения и разбира се нормативната част европейско законодателство. Това са главните елементи а и главните постижения на плана за действие. Главното от тях, е, е, трябва да кажем, е, е, системата на доброволни споразумения или спогодби за партньорства. През 2005 година е прият съответния регламент и той дава правомощия на комисията да сключва двустранни спогодби с страните производителки на дървесина. И, и това е сърцевината, това е, това е главното постижение на плана за действие до сега. Благодарение на такива спогодби, страните партньорки ще могат да изнасят и изнасят вече за Европейския съюз дървесина, срещу е, което е, Европейският съюз осигурява автоматичен достъп до своите пазари на съответно сертифицираните е, продукти от дървесен происход. Подобрява се отчетността, прозрачността, въвличат се различните заинтересовани страни в един регламентиран процес. Другото направление на този план за действие, нормативното, ще бъде осветлено по-подробно от колегата. Now, the evaluation of the Flag Action Plan comes after от колегата, извинете, от Генерална дирекция околна среда. Сега, оценката вече 11 години от действието на плана за действие се налага, макар и тя да не е нормативно предвидена. Просто ние сметнахме, че такава преоценка е необходима предвид изменящата се обстановка. По всички 7 направления на действие – и в тясно съответствие е, с аудиторския доклад на Сметната палата. И е, координирано, или по едно и също време фактически, с втория преглед на Европейския регламент за дървесината. Докладът оценка излезе през май е, тази година ще се върнем на, на вътрешните работни документи по-нататък, но очакваме и те да излязат скоро. Струва ми се, че оценката е до някъде ощетена. Предвид недостига на данни, както за търговските потоци, но, но най-вече за постиженията в управлението на горите. Методология и продукти, независима е оценката, по пакета за усъвършенстване на нормотворчеството, под ръководство на управителен комитет с участието на представители не само на комисията, а виждате и на държавите членки. И преди да се спра на някои от предимствата и недостатъците, някои от постиженията и недостатъците, констатирани от оценката, трябва да кажа, че беше тежък, тежък процесът. Нали, първото нещо, което се казва за този прословут план за действие, то се каза и днес, още в самото начало, е, е че 13 години, каза ораторката по-късно, нямаме лицензионна система. Това, което бих искала да подчертая на вниманието на, на днешната ни аудитория, обаче, е, че този план за действие се оказа изключително сложен инструмент. И с една-две думи какво бихме могли да кажем Измеримото, измеримият показател за успеха, а именно лицензите, липсва. В това отношение не сме постигнали нищо. От друга страна, обаче, има реални постижения, особено в управлението на горите. Тези постижения обаче не са следени статистически, не са измерени количествено и това е сериозен недостатък. Постигнато е немалко, не можем да го покажем, не можем да разкажем за него. Що се отнася до, до консултантския доклада оценка, какво съдържа той? Спира се на главните е, предимства на плана. Както казах, новаторски е, е, е този инструмент. Той е все още значим, ползва се с подкрепата на частния сектор, на гражданското общество, на, на всички участващи е, заинтересовани страни. От економическа гледна точка се оказва ефективен плана. Знаете, по, по, по критерия полза на, на единица разходи и определено се доказва добавена стойност за Европейския съюз, що се отнася до пазарното влияние и присъствие на Европейския съюз, а и, а и политическото му влияние е, върху промени от управленски характер. И също така този план се оказва ефикасно средство за координиране усилията на държавите членки. Успехите, които се констатират, 15 е, страни партньорки, 6 е, доброволни спогодби, които се изпълняват, 9 е, се договарят в момента. Всъщност, жизнеспособността на този план разчита главно на Индонезия. Най- най-значимият, най-крупният пример за постигнатия успех. И, и в Индонезия, всъщност, до края на тази година очакваме да се въведе лицензирането. Имаме, имаме успехи е, по отговорната политика на, на добиване на, на дървесина. Имаме успехи в областта на е, в областта на обществените поръчки. И освен това, в международен план е, наблюдаваме един, е, един ефект на, на натрупване на последователи. Други страни, потребителки като Япония, като Австралия, тръгват по нашия път. Е, започнате диалог с един от най-важните пазари Китай и очакваме е, развитие на, на политиката на обществените поръчки в е, развиващите се страни главните недостатъци или, или неуспехи на плана по независимата консултантска оценка? Накратко се спрях вече на това. Планирането и, и координацията. Има слабости. В това отношение и, и те се дължат и на комисията, и на държавите членки партньорските спогодби се оказаха изключително комплексни инструменти, е, е, ресурсоемки, разчитащи на променящата се политическа воля в страните, партньорки, давайки си сметка колко мащабни са предвидените нормативни промени в управлението на горите. А и от седемте направления на действие. Има някои, които са недоработени, в това число финансовата част. И още през последното десетилетие трябва да кажем, че контекстът се промени драматично. И факторите на обезлесяването са в динамика, главно сега, главният фактор на обезлесяването по-настоящем е, е преобразуването, промяната на, на земеползването е, в е, горите и разбира се, намаляващата, на второ място, намаляващата роля на Европейския съюз като фактор на световния пазар на дървесина. Препоръките на, на, на консултантите е, териториално, е, географично обособяване на действията, както и по теми за повишаване на тяхната ефикасност. Подобряване на планирането в интерес на ефективността, обръщане с лице към главните фактори на обезлесяването и това ни навежда на по-широкия разговор за политиката на борба с обезлесяването – взаимодействие с други инициативи, свързани с преодоляване последиците от изменението на климата. Вътрешния работен документ, който все още не е излязъл, очаква се до края на месец юни да бъде готов. Това в никакъв случай не е документ, който гледа напред. Той доразвива оценката, този документ прави се опит да се, да се обобщи. От нас не се очаква да предложим каквато и да било нова политика, преди да протече така наречения вътрешен размисъл. Главната констатация, която виждате на екрана, е, че плана за действие е целесообразен, има своя положителен економически ефект, И трябва да се работи по-нататък по преодоляване на, на неефективността, на непоследователността, най-вече в планирането. Така, какво предстои? Споменах вътрешния документ, който ще излезе до края на юни. Е, по-нататък е, очакваме заключение на съвета. Още при холандското председателство евентуално ще се стигне до резолюция на Европейския парламент и оттам нататък е един по-широк процес на допитване по отделните фактори на обезлесяването. Благодаря. Благодаря ви. видим сега представителя на Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия по други аспекти от гледна точка на околната среда на все същия план за действие. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря ви за възможността да, да се изкажа пред вас тази сутрин. Подхващайки вече казаното от колегата от Генерална дирекция Девко, е, едва ли вас именно трябва да убеждаваме в това колко комплексна е материята, с която се занимаваме и е, мащабния е, характер на прехода, който се опитваме да осъществим. Както се каза, в много от страните, с които работим, политическата обстановка е сложна. Споменахме Индонезия. Индонезия е държава с федерално устройство, с сериозни различия между отделните части на страната. Иначе огромното предизвикателство за обединяването на, на мненията и волята не бе лек процеса на, на работа с Индонезия. А ако бяхме разговаряли преди 6 месеца, бих ви казал, че, че всичко сме го оставили е, е, на страна за сега, защото през последната, е, е, е, в последния момент правителството на Индонезия внесе мащабно законодателство за мебелната промишленост със сериозно въздействие върху отношенията ни. Сега вече обаче е взето решение за въвеждане на лицензирането. Процедурата е на фактически мълчалива на, на възражения. Да се надяваме, че няма да бъдат повдигнати възражения. Междувременно през месец август системата ще влезе в сила. Надявам се държавите членки да се готвят с необходимите административни структури и ако всичко е наред, да се надяваме до края на тази година ще видим първия внос, първия лицензиран внос на дървесина в Европейския съюз от Индонезия. Надяваме се ползата, която ще извлече Индонезия за положените сериозни усилия е, е, биха, биха стимулирали допълнително и не, и не просто Индонезия, а другите страни, които се чудят все още дали да тръгнат по този път. Надяваме се успехът, да се надяваме в Индонезия, да катализира по-нататъчен напредък. Що се отнася до регламента за дървесината? Бих искал да ви занимая с три момента. Първо да ви напомня главните задължения, които проистичат от регламента, да видим прегледа му на регламента и да видим как е, стоят нещата с прилагането му. Какви са задълженията по този регламент? Е, е, от операторите в горското стопанство се изисква правно-технически анализ на партньорските им взаимоотношения, т.е. всяка дървесина, която пускат на пазара на държавите членки, да проистича от законни източници. Сега, това не е абсолютна административна система, нямаме контрол на входа и изхода. Това е задължение върху търговските субекти, а държавите членки осъществяват контрол чрез проверки. Забрана има запускане на, на пазара на незаконно добита дървесина е, с санкции, които са предвидени от страна на компетентните органи на държавите членки и най-сетне проследимост. Операторите трябва да доказват происхода на дървесината. Всичко това е ново. И както сочи прегледът, има изоставане. Държавите членки трябва да изградят административните си структури, да заработят по нов начин. Във всяка държава членка трябва да бъде определен компетентен орган, да бъдат въведени административните наказания, да се изгради системата на проверки, не, не 100% а по оценка на риска. Не е митническа системата, както вече казах, контролът не се осъществява на входа. Контролът от страна на Европейската комисия е общ надзорен и по линия на прегледа на изпълнението. В хода на нашия преглед ние направихме определени констатации въз основа на докладите от държавите членки, от допитвания с обществеността, от преките ни контакти с широк кръг заинтересовани страни. Изработихме един, един доклад от оценката ето ги основните елементи. Ние все така сме убедени, че регламентът може сериозно да въздейства е, върху незаконната сеч. Широк кръг заинтересовани лица е, споделят това становище. Според тях регламентът е, има значителен принос за международните усилия за възпиране на обезлесяването, но се признава, че са необходими допълнителни усилия както от държавите, държавите членки, така и от частния сектор за постигането на целите на регламента. Събраната информация сочи, че в много държави членки компетентните органи не отделят необходимите ресурси, необходимите средства за изпълнение на регламента. Ясно е, че се работи в условията на бюджетни ограничения – И, и, и има една борба за разпределение на, на ресурси. И все пак постепенно, лека по лека, наблюдаваме напредък е, в това отношение по регламента. Е, търговците от Европейския съюз вече започват да осъзнават, че трябва да предприемат стъпки, е, за да гарантират законосъобразността на своята дейност. И все пак доклада сочи, че са необходими допълнителни усилия, както от страна на компетентните органи, така и от страна на операторите. Както казахме, ролята на комисията е да развива сътрудничеството, да следи за фактическото изпълнение на уредбата на всякъде в държавите членки. Вършим това чрез осведомителни кампании. Едно добро постижение е, че сега на нашия регламент се гледа с добро око от другаде по света. Колегата спомена Австралия, Швейцария. Този наш положителен опит се възприема. Някои от новите економики също. Е, на среща на министра на околната среда на Г7 в Япония е, е, миналия месец нашия тресорен комисар – отправи призив към, към е, партньорите ни да заимстват нашия опит. И да се надяваме, Европейския регламент за дървесината ще бъде е, стимулиращ е, за държавите, с които сме сключили спогодби за търговия с дървесината, да пристъпят към лицензионна система – както се каза, за, Индо... за Индонезия до година фактически за дървесина с происход от Индонезия няма да, да се изисква прилагането на регламента за дървесината, т.е. целият е лицензиран внос ще се смята за законосъобразен. Един от проблемите обаче, който бе, бе констатиран в хода на прегледа, е за продуктови обхват на регламента за дървесината. Има известна противоречивост. Например, включени са дървени маси, но не и дървени столове. Очевидно, комисията трябва да огледа и да видим дали ще може да се. ще има достатъчно основания за изменение и за, за разширяване на продуктовата листа по регламент. През последните две години работим с държавите членки и продължаваме работата в групата на експерти за дървесината и в комитета по доброволните спогодби. И тя се свежда до насърчаване на държавите членки да общуват помежду си и да, да, да споделят опита си. Въобще, това е така, да се каже, ненормативната част. Но по-тежката част е изпълнението по административен път. 18 държави членки през е, е, юли 2014 е, година все още не бяха постигнали необходимия напредък. Към юни миналата година имаше 4 държави членки, не създали необходимите компетентни органи. Продължаваме да разговаряме с тези страни малко сме по -по посвалили ръкавиците, така да се каже. Е, е, образуваме вече производство, то е образувано производство срещу четири държави членки за неизпълнение на е, европейското право. Имаме известни ангажименти от тези страни. Испания, например, която решението е компетентният орган да не е един, а да бъде по един във всеки от териториалните единици на, на Испания. Това ще поусложни нещата, но и Испания се ангажира до края на този месец да ни извести за така, самоличността на тези компетентни органи чет, във, във всички от, от регионите си. Много, много все още трябва да се направи по, по линия на изпълнението. Както казах, ние вече е, вместо просто да насърчаваме, така, да, да приканваме към сътрудничество, е, се ориентираме към по-принудителен подход и той почва да дава резултати в поизостаналите страни. Все така водим диалог с гражданското общество и се надяваме е, през идните години да отбелязваме все по-голям напредък нещо особено положително според мен е, че в много от държавите член, членки, в които вече работят е, добри контролни системи, един от, да кажем, отрицателните показатели е, че броят на съдопроизводствата срещу нарушили е, е законодателството оператори расте. Е, при едно наскорошно посещение в Китай и в рамките на редовния ни диалог с, с Китай, имахме възможност да, да, да убедим възоснова на конкретни примери своите китайски партньори, че нещата са сериозни и е, е добре да нали, Китай в случая да свърши своята част от работата. Та така, много работа ни предстои, но ангажираност има. Благодаря. Благодаря на комисията за дадените разяснения. Сега ще започнем дебата с господин Жадо. Euh, Благодаря, господин председател. Имах възможност е, да бъда докладчик е, за Инта по няколко е, доброволни партньорства по линия на ФЛЕКТ и е, по този повод водихме много задълбочена дискусия от 2014 насам до, до е, края на предишния мандат върху въпроса с делегираните актове е, във връзка с Индонезия. Очевидно важен е темата. Е, е, и дискусията е доста е, изострена, напрегната, тъй като преди няколко години оценката показа, че голяма част от е, експлуатацията на индонезийските горски масиви е незаконна и никаква структура не съществува. Безспорно, индонезийското правителство полага усилия от една страна, за да поддържа доброто си име, репутация, от друга страна обаче, за да, е, така, понеже разчита на този отрасъл. Е, сега, в този смисъл, цялата философия на Флек е, придобива особено значение защото е очевидно, това е един инструмент, е, който да е, придаде законов характер на и справедлив характер на, на търговията с дървесина и, както каза от, от комисията, да се опазват горите и защото голяма част от горите всъщност се конвертират, се превръщат в обработаема земя, но важен тук е елемента демократизация на обществата, където, които са се ангажирали с процеса по флект. Става дума за избори, за законов ред, за примат на закона, но демокрация означава и участие на всички заинтересовани страни, на гражданското общество в цялата верига на производство от, е, при е, използване на природен ресурс, е, защото много често в тази, в, този, в тази област се забелязва значителна корупция. Ето защо тези споразумения за свободна търговия са важни в това отношение. Сега е, съзнаваме колко е труден момент, а флект е факт от много време. Е, и е, разбира се, че оценката е важна за всички. Защото ако тази машина, тази машина се оказва, че не е произвежда, не, не, не, не резултира в е, лицензите, от които, е, което е целта на цялото занятие. Е, могат да се постигнат резултати, но с риск, е, е, с риск това да стане твърде бързо и тъй като а, отговорността ни е обща, а, след като а, първите, а, първия лиценз а, не беше особено ясен относно е, законността на, законосъобразността на, на, на вноса на, на и на, на дървесината, происхода на дървесината, която е, е дошла на европейския пазар би трябвало изключително да, вним, би трябвало изключително да внимаваме заедно, да не се, във връзка с тези лицензии, да не е, се е, е, привързваме прекалено към всичко това, тъй като да си даваме сметка за трудността при проверките на законния происход, на тази дървесина в Индонезия. Така че, според мен, то, то, това партньорство трябва да се гледа разгледа от различни групи в парламента, за да подпишем едно партньорство, което много точно е, е, така гарантира първите лицензии, които ще бъдат е, издадени, да са безупречни и е, това да, е, така да оправдае усилията, които е, сме полагали всички тези години. Благодаря, госпожа Мюлер. Господин председател. Госпожа Бюлер, да, ние приветстваме е, доклада на комисията, е, е, както и решението за това, че е, не е необходимо да се е, въвеждат веднага е, изменения Естествено, че практиката на държавите членки е, е, по прилагането, както и при контрола, е, е различна, но би трябвало да се съобразяваме с кратките срокове и да сме доволни в крайна сметка и от постигнатата скорост до този момент. Говорихме за слабостите, за недостатъците. Те трябва да бъдат отстранени при всички положения в рамките на държавите членки трябва да се полагат е, много по-интензивни усилия при консултациите, при е, сътрудничеството с, заинтересованите е, страни, най-вече операторите, и при намаляването на бюрократичните трудности. Що се отнася до приложенията, да, има все още по същество въпроси, които смятаме, че заслужават внимание и трябва да се обсъждат. Трябва да имаме предвид и различията между регионите. Трябва да имаме предвид естествено и равнището на и горските масиви в Европа, ние използваме около 45% от тези ресурси и би трябвало да помислим много активно за това дали не трябва да разширим продуктовия обхват, корка да кажем, който се внася. Ние нямаме производство на корка е, би могъл да е, бъде един такъв продукт, който да се включи в е, обхвата на регламента. Има и други продукти, които можем да включим в продуктовия обхват. Те са вносни и по този начин ще защитим по-надежно на горите. Господин Фелдер има думата. Благодаря. Като член на Европейския парламент е, обикновено заприличаш в даден момент на златната рибка, е, много внимаваш е, за това, което става в момента, но забравяш предишни обещания. И сега за регламента за дърво, дървесината, е, който приехме при няколко години, е, понеже беше няколко години, ще ми простите, ако пропускам или съм забравил няколко подробности, някои подробности. Интересно е, е да чуем, че се прави този преглед на това как се прилага регламента за дърводобива и дървесината. Няколко въпроса имам. е конкретен. Знаем, че регламента е, съдържа елемент на, на санкции. Големи раз, горешени дискусии се водиха със съвета по това, в това отношение, но така или иначе е, има е, санкции. Но е, въпросът ми е дали тези санкции са приложени, прилагани в даден случай. Някой бил ли е глобен за нещо? Е, констатирано ли е неспазване на регламента в даден момент и съответно е, наказан ли е съответния субект. Ако въпросът е не, е, вече има два, две гледни точки. Единият ще каже да, не, не, не се спазва регламент и държавите членки трябва да бъдат е, наказани за това. Но може да има и друг е, поглед върху нещата и би трябвало да помислим и за него. Е, преди да разширим приложното поле. Искам тук да, да предложа една теза и да видя как ще реагира комисията. Може би ще се окаже трудно това да се, този регламент да се прилага на практика и отново се извинявам, ако нещо пропускам, някои подробности пропускам, е, но би трябвало да гарантираме е, първо с какви е, видове, дървесини видове работим, происхода, мястото на дърводобив. Е, това е, обаче се отнася до е, пулпа и до хартийната промишленост. Ако ти си една фабрика за хартия в Финландия и внасяш от Русия или имаш две производствени линии с финландски дървесна маса и с руска, би трябвало да може да се гарантира и да се каже това е, да се разграничат двата, двете суровини. Е, може би е, всъщност всички маси тук, на които седим, са е, ламинат но би трябвало да се каже какъв точно вид дърво е използвал, е, е, е, не, е, използвал за този вид плоскост. Е, Например, Икея, е, шведската Икея, казват, ние се справяме с е, нещата и това не е изненадващо. Те са, може би, най-големите и най-така добре работят това отношение. Но пак питам, възможно ли е малък предоизводител, дребен производител да каже, ето този маса е направена от материал, в който е, бук, дъп или така нататък. <clears throat> Сега в е, мебелата промишленост се използва и е, вид целулоза, която е пластифицирана в някакъв и излята в някакви формали, форми, но а, сега не знае на шведски. Това е а, са остатъч, остатъчни материал от а, дърводобива. А, днес той труд, не, почти не е използваем. Ако обаче е, много е, използването на тази е, остатъчен материал е, изисква страшно много бюрократични е, стъпки. Искам да питам дали комисията смята, че всъщност ще се окаже, че изпълнението, прилагането на този регламент е изключително трудно, да не говорим за ресурсите. Аутала. Благодаря, госпожа Алтала. Благодаря, господин председател. Много инициативи а, има по отношение на прозрачност и отчетност а, във връзка с необновя... възобновяемите а, природни ресурси, а, тези, които се а, извличат от а, природата, като инициативата за прозрачност, а, за прозрачност при а, а, добива на природни ресурси. Но а, трябва да имаме гаранции, че е, има такава прозрачност и устойчивост. Ето защо, като по оценката е, след е, известен период на прилагане на ФЛЕКТ и регламента за дървесината, е толкова важна, защото всъщност трябва да имаме нещо ефективно, нещо работещо, възоснова на това, което всъщност е постигнато вече чрез флект и споразумението за доброволно партньорство и регламента за дървесината. Раз, ако добре разбирам, ще има план за действие е, по обезлесяването и е, влушаване качеството на горите на Европейския съюз, е, но е, следващата стъпка, която ще ни въде в следващото поколение, е свързана с два-три въпроса. Комисията ще поработили е, повече е, е, под формата на, на кластери, защото тук има известни несъответствия. Разбирам, че комисията е, има намерение да работи по-последователно, по, е, така, с по-цялостен подход е, и мисля, че целите за устойчиво развитие до 2030 ни задължават да го направим. Парламента също гледа така много е, широко върху тези неща. Втория въпрос. Чухме от оценката на регламента, е, че може би е, ще има аргументи в полза на разширяване при продуктовия обхват. Чухме също, че конверсията на горите е основният двигател за незаконното то, обезлесяване и е, влушаване и унищожаване на горите. чухме също, че и е, частния сектор не участва достатъчно в лект. Има ли някаква възможност да създадем е, инструменти, чрез които да има доброволни или задължителни механизми за е, сътрудничество. Е, тоест, различните кооперативи да са отговорни, да се отчитат е, към потребителя за и можем ли да помислим за а, конфликта с а, регламента за минералите? Тоест, не, не се занимаваме само с конфликтите, а и с устойчивостта по е, цялата верига на производство на горски продукти. И последният ми въпрос. Ако комисията сега започва да изготвя план за действие по обезлесяването и деградация на горите, това ще става ли по един е, прозрачен, открит начин, така че всички заинтересовани и да участват. Малко съм разочарована, че комисията е, отново е, изработва един е, документ за вътрешна консумация, което означава, че другите институции не са консултирани. Може би гражданското общество също е не е имало възможност да участва в този процес, както в съобщенията на съвета. Благодаря сега да чуем а, отговори от комисията. Не знае дали господин Лоренцо а, желая да започне. След това господин Анли. Как предпочитате? Благодаря, господин председател. Ще започна от страна на Генерална дирекция околна среда. Първо ще отговоря на господин Жабо, докладчика на въпроса за Индонезия. Напълно споделяме неговото е, съображение, че това ще е първа стъпка и е, е, трябва да видим дали наистина сме на прав път. Е, дори да сме изкушени е, да постигнем 50%, е, не знаем доколко това е, е сериозно. Би трябвало наистина да помислим, да видим каква част от е, е отрасъла е, мебелнията, от производство се включва. Е, Разговаряхме с 25 души от Индонезия, трима от е, Министерството от гражданското общество. Всички се е, ангажираха с въпроса. Това е наистина сериозен е, преход за тях. Огромно усилие е, се е, инвестира в това. Е, огромен, голям процент от техните горски масиви знае, че при тях е и въпрос на, на репутация. Ако някое НГО се усъмни в легалността на някои от техните пратки, това ще торпилира тяхни, техния износ. Е, ето защо ние в Генерална дирекция околна среда е, сме се ангажирали, е, сме ангажирали партньори от градското общество. За нас това е една от гаранциите, че нещата ще бъдат там наред е, и работи много добре с държавите членки. Е, тук е, особено Обединеното кралство, агенциите за развитие ни помагат много в тази работа. Сега ще мина към въпроси, свързани с регламента на Европейския съюз за дървесината. Да, има санкции. Нивото на санкции се определя от отделните държави в редица държави членки вече се налагат такива е, санкции. Е, отговорът ми е да, системата функционира, работи. Имахме инспектори от редици Словения, Швеция, е, е, е, за да се изпрати това, отправи това послание до търговските партньори, че нещата са на място и действат. И се надяваме, че наистина посланието ще стигне до операторите. С други думи, не може да се каже, че частният сектор не се ангажира в изпълнение на този регламент. Те с готовност го правят и ние с удоволствие бихме споделили информация за вас относно някои е, процедури за санкциониране държави членки и какви мерки са взети в това отношение. Въпросът дали много трудно ще е прилагането. Да, ще бъде много трудно. Ето защо в презентацията си казах, че ние е, така под, избрахме този подход, кооперативния, на взаимно сътрудничество, на е, ангажиране на различни заинтересовани страни. Това е, са началните години. Резултати вече има. В някои отношения е по-трудно, но зная какво очакват от нас Европейския парламент да сътрудничим е, максимална степен, но в крайна сметка ние сме готови и за по-твърди действия. Бяха поставени въпрос, бе поставен въпроса за смесица на различен дървесен материал, дървесни видове и как можем да гарантираме. Вижте, е, ако е, е гаранти, е, е, ако е гарантирана законността на, на целия материал, който използваш дадено производство и вече започваш да ги смесваш и да произвеждаш продукти с е, тези е, законни продукти, окей. Okay. Но ако един от е, е, продуктите, е, е неговия происход е неясен, е, е вече би трябвало всъщност производителя да е, гарантира и да е проверил всичко, така че е ясно, че целият продукт, производството е чисто по отношение на регламента. за продуктовия обхват и това, че трябва да, преразгледаме, е, да го преразгледаме в комисията, не мога да кажа точно. Ще направим оценка, ще обсъдим нещата, ще видим какви са последствията, но а, след този преглед наистина така има призиви да се вгледаме по-подробно в някои, някои аспекти. А, работата по обезлезяването. Ние Възложихме проучвания на проблемите с, дефор... с обезлесяването, е, за да видим какъв подход да подберем. Очакваме резултата от тези проучвания. Всичко, което излиза от комисията, ние трябва да изчакаме тези доклади, ще бъде обект на широки консултации с държавите членки, гражданските общества. Да уверявам ви, няма да стане това в някакъв кабинет, в някаква около слонова кост някъде. Ще бъде правено по открит начин. Въпросът е сложен. Някои от депутатите тук казаха, е, че това, което сме публикували при 2-3 години, първият доклад по този въпрос, е, какъв е резултата, е, наистина има напредък от тогава. Двигателя на, на обезлесяването в момента са пазарите на суровини. Е, можем да говорим за соя, кафе, какао, е, редица продукти и е, те са част от а, нашия преглед на цялостната картина, който правим в момента. А, да, конфликта с. А, въпроса с конфликтните минерали. Мисля, че този въпрос така бе вдъхновен от регламента за дървесиния, а не обратното но сега е, не мога да кажа кое, кое е, не мога да твърдя, че ние сме откриватели на всичко. Когато говорим за основни промишлени суровини, е, ние оглеждаме е, някои от тях, например, палмовото масло, системата на сертифициране там. Е, всичко това обаче са много сложни въпроси и лека по лека е, работим и се придвижваме напред по тях. Може би е, да се спра на някои други въпроси, по които имаше коментари. да, въпросът дали комисията смята да работи е, по модела на кластерите. Да, е, нашата генерална дирекция смята да прилага именно един такъв метод. Вече сме говорили с колегите под ръководството на заместник-председателя Менс е, ще е, е, се работи по модела на кластерите но ще трябва да работим в много тясно сътрудничество с Генералните дирекции за околна среда, ДЕВКО, но също и таксот с държавите членки, тъй като понякога става дума и за данъчни аспекти. При всички положения клъстърния метод ще бъде много силно е, представен. Частният сектор все още не е включен в достатъчна степен. Е, самият план за действие е, предвижда естествено засилено сътрудничество на заинтересованите страни в държавите членки. Ние ще обърнем особено внимание на засилената роля на частния сектор в третата фаза и това ще бъде елемент и от доброволните споразумения за партньорство, тъй като по този начин ние ще насърчим и трети страни за по-активно участие на частния сектор в е, усилията да се спре незаконната сеч и незаконните действия. Е, споменат бе работния документ е, във връзка и с програмата РЕФИТ за по-добро законодателство. Проведохме консултации с службите, включително и в парламента. Ще имате възможност е, да реагирате е, е, и да вземете отношение по този документ в края на юни, когато той бъде публикуван. Да, става дума естествено за една много широка консултация с заинтересованите страни. Поставям акцента върху частния сектор в държавите членки. Да, благодаря много за този интересен дебат с представителите на комисията. Ние, е, струва ми се, че мога да кажа това от името на всички парламентарни комисии, които са представени тук. Ще продължим с е, нашето заседание след е, две минути по е, нова точка от дневния ред. Благодаря на участниците.